Allora, cari colleghi. Уважаеми колеги, вече многократно обсъждахме значението на многогодишната финансова рамка и нейното значение за бъдещето на ОСП. Необходимо е да дадем нашето одобрение на съвета във връзка с бъдещата многогодишна финансова рамка. Като в този контекст имаме и отговорници в бюджетната комисия, които отговарят по въпросите на МФР, многогодишната финансова рамка. Това са господин Бьоге и господин Калфен, Калфин. Изключително а, доволни сме, че сте тук сред нас за размяна на мнения. Вие ще ни представите също и текущото състояние на нещата в бюджетната комисия. Ще имаме възможност да обсъдим и ролята на специализираните комисии. Самите ние, разбира се, живо се интересуваме от напредъка на работата ви по многогодишната финансова рамка и бъдещите периоди. Така че благодаря ви за това, че ни удостоихте с присъствието си. бих искал да благодаря и на докладчика по становище господин Шкота. Ако не възразявате, предлагам ви да започнем, като изслушаме господин Бюге. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Es ist schön mal wieder. Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм тук сред вас. Господин Калфин и аз ще си споделим времето за изказване по темата. рамките на многогодишната финансова рамка и процедурата по съвместно вземане за, на решения в контекста на Лисабонския договор, в момента текат политически преговори. Необходимо е Европейският парламент да постигне паралелни преговори по многогодишната финансова рамка, която е по-скоро в компетенциите на бюджетната комисия и от друга а, страна многогодишната финансова рамка. Съвета с мнозинство на своите членове трябва да одобри предложението. Предложението за многогодишна финансова рамка бе обсъдено, като имаше някои държави членки, които не желаяха да преговарят с парламента. По член 72, алинея 6 се предвижда упростена процедура за с цел бързо постигане на резултат. По смисъла на тази процедура председателите на трите институции играят важна роля. Те трябва да координират действията с оглед да се постигне успех. По време на унгарското председателство беше отбелязан определен напредък, който продължи в рамките на полското председателство и сега на датското такова. Съвета по общи въпроси, който отговаря за многогодишната финансова рамка, както и компетентната комисия на парламента се срещнаха с, триото, трите председателства на съвета. На тази среща бяха направени коментари на съвета по общи въпроси. Пет човека, господин Ламасур, господин Калфин и аз отговаряме за междуинституционалното споразумение. Имаме двама колеги, сред които и госпожа Янсен които отговарят за собствените ресурси. Групата за контакт под председателството на господин Шуц включва всички координатори от бюджетната комисия, а вие участвахте и на второто заседание на групата за контакт, където някои от председателите също се включиха в дискусиите. Окончателната процедура ще бъде обект на дискусии и ще бъде приета в рамките на председателския съвет. В комисиите се прави подготвителната работа, след това ще имаме и окончателно гласуване. Не знаем какви са точните цифри към този момент, така че е много трудно да се произнесем върху мащаба на реформите. Този проблем е проблем за по-голямата част от институциите. На този етап имаме доста трудности. Много е трудно да се даде точна цифра за 65 програми. Но имаше една цифра, една програма, приета от Европейския парламент. Приехме заедно с комисията ШУР. Така че ще имаме възможност да се изпълни стратегията Европа 2020. Ще вземем предвид бюджета за 2013 година плюс 5% плюс 2% дефлация. В договора е уточнено, че в случай на непостигане на съгласие за тавана за 2013 година ще се прилага многогодишната финансова рамка, докато не се намери решение. Така че, господин председател, Европейския парламент не трябва да преговаря под тази цифра. Не трябва да приемаме преговорите под тази цифра. Представителите на съвета ще предадат посланието ни в своите столици, но нямаме избор. Парламентът няма да се остави на съвета. Започнаха също преговори по целостния пакет. Питаме се дали ще има някаква обща рамка, която да бъде обект на дискусия. Питаме се дали ще има и някакво предложение, на базата на което да водим бъдещите преговори. Поискахме от датското председателство да ни представи възможно най-бързо надлежната информация и документация, така че да можем да отговорим на тези въпроси. Процедурата е много сложна. Бюджетната комисия, но и другите специализирани комисии трябва да свършат своята работа което означава, че а, споразумение не може да се счита, че е постигнато, докато не се споразумеем за всичко. Ако се постигне само секторно споразумение, то това би означавало да се намали ролята на Европейския парламент, което е неприемливо. Ето защо ние имаме известни резерви. Трябва да помислим. През юли трябва да изпратим ясно послание, но ще се нуждаем и от междинен доклад от бюджетната комисия в, през октомври в крайната фаза на преговорите специализираните комисии също ще ни изложат своите становища. Това е накратко начина по който аз виждам общата рамка. Господин Калфин може да допълни моето изказване. Танто грация, Раймер. Прего, Калфин. Благодаря, Раймер. Благодаря, господин председател. Мисля, че господин Бъге ясно изложи състоянието на нещата, така че аз по-скоро ще чакам въпросите, които ще ми бъдат отправени. Благодаря, чудесно, казва председателят. В такъв случай искам да благодаря и на господин Бъги, и на господин Калфин. Искам да наистина да благодаря на колегите. Те казаха нещо много важно. Заглавието на Помните заглавието на доклада Гарига, който приехме в комисията Шуре. Мисля, че всички политически групи ще подкрепат този доклад, който бе прият с голямо мнозинство и в Шуре, и в пленарна. Важното е нашите цели да бъдат постигнати. Сега очакваме предложение от съвета. Е, изразили сме становището си чакаме решение. И още нещо много важно, което казахте, или всичко, или нищо. Това трябва да бъде наистина мотото на контактната група. Сега ще започнем обсъждането. Има много, много е, желаящи да вземат думата, но сега давам думата на Джан Карло. Благодаря, казва господин Скота. Благодаря на дамата експерти, технически експерти от бюджетната комисия. Изправени сме пред големи предизвикателства. И нашите цели в, за изграждането и осъществяването на ОСП изисква от нас да бъдем много солидарни и единни. Сега, защото е, решенията, които ще вземеме сега, ще предопределят бъдещето на а, е, земеделските стопани. За това трябва да постигнем някакво споразумение в становището на комисията се говори за някакви стойности от порядък референция 2011. Става дума за 380 милиона, около 9% от предишната многогодишна финансова рамка. Сега, второ. Общо увеличение с около 5% спрямо 2013% и на основа цени 2011. Това представлява сумата от 410 милиарда евро. Е, това са цифрите, които аз е, така си представям, но не знаеме с какво ще разбелагаме. Е, след това, ако е, вземеме финансовата рамка 2007-2013 с 2% дефлация. Това означава 420 милиарда евро. Съгласно договора ако не се е, приеме финансова рамка, която да е окончателно, това от това означава, че ще трябва да продължим на база на текущата година. За това е необходимо непременно да работиме активно и много задълбочено за бъдещето на нашите фермери. Благодаря, господин Скота, казва председателят. Сега минаваме към дебата. Джордж Лайен първи. Uh, Благодаря, господин председателю. А мисля, че цялата тази дискусия е много важна за нашата комисия, тъй като засяга важни финансови въпроси, а те са доминирали предишните ни дискусии до сега. И ако искаме да дадем съгласие за такъв един процес, при който контактната група и да докладчиците преговарят всички национални въпроси и очакват прогрес, те трябва да си окажат значително взаимно доверие, ако искат да разчитат на прогреса. Аз, мисля, аз съм съгласен, че трябва да работим с Шуре от самото начало. Там те имат вече доста сигурна, твърда позиция, залегнала в съответен документ. Очевидно има много важни въпроси, засягащи Комисията по замеделието Преди всичко в предложението за МФР плюс минус 4% увеличение свърза в, в сравнение с предишната финансова е, рамка. има и известни замразявания в е, цифрите. И комисията ще се съобрази с това. Второ, големия дебат в тази комисия за преразпределяне на правото на плащания – което опира до политическо решение. И това ще е много, ще е много трудно да се убедят членовете на комисията да се съгласят с една такава гледна точка по работния документ. И затова смятам, че ни трябва да бъдем така, да ни бъде дадена увереност, от страна на представителите на бюджетната комисия, че ще има доверие и ангажимент от тяхна страна. Също така да ни уверят, че МФР няма да завърши зле. Т.е. че трябва отново да се огледат законодателните разпоредби, които са залегнали в него като един приоритет. И е много важно целият този процес да протече в дух на прозрачност и откритост. За да няма недоверие, което би довело до срив на позицията на парламента. Много отблизо трябва да видим всяка една отделна опция, особено нези, които парламента иска да отхвърли. И какви са другите възможности? Тъй като при едно замразяване след 2013 трябва да видим как ще продължим по-нататък. И последно, което искам да кажа като член на контактната група, аз ще нося отговорност за това нашите интереси да бъдат добре защитени и ние също да намерим ниша за собствената си дума. Благодаря, Джорджо всъщност всички ще трябва да играем като един екип. Мартин, имате думата. Радвам се, че господин Беге работи по тази тема, той като той познава добре замедалските въпроси и съм сигурен, че той ще защити и нашите интереси. Но не е нужно да правим спекулации, особено с факта, че в края на краищата ще завършим като че ли по-добре с едно замразяване на бюджета. А също времено трябва да предвидим и някои спешни решения в областта на замеделието. И какво е състоянието на нещата. Трудно е да се говори открито. Някои държави членки, като че ли не го желаят, казват, че замеделието нямало да бъде засегнато. Това е една спекулация а, по отношение на ОСП което може би ще бъде най-сериозно засегнато от замразяването. Говореше се за преразпределение не, и, а, по отношение на балтийските държави и предложението на комисията, именно плащанията по първият стълб а, имаше различия. С други думи, неспособността да имаме програмиране, като че ли ще бъде последната капка, от която чашата ще прелее. В нашия график ние предлагаме една реформа на ОСП, която искаме да бъде амбициозна, а също времено не знаем колко пари ще ни бъдат на разположение. Но все пак се надяваме, че ще има дебати тази година. Трябва идеите си за ОСП на бъдещето да огласим ясно и със силен глас, така че да не допускаме едно такова замрезяване или пък да не знаем колко, какви суми ще бъдат на наше разположение. Графика също е а, е, доста а, е, труден. Благодаря. Мишел? Благодаря, господин председател. И аз на своя ред бих искал да благодаря на двамата представители на бюджетната комисия, които са сред нас. Парламента ясно изрази своето мнение е, на заседанието на комисията ШУР. Знаете, че ние имахме представител в тази комисия и ако считам, че нашата позиция беше не само чута, но и взета предвид. Относно графика. Считам, че трябва да си поставим за цел до края на годината да имаме някакъв напредък. Или най-късно първото три месече на 2013 година защото имиджа на Европейския съюз ще бъде накърнен. Не говоря само за бюджета за селскостопанската дейност, но през 2014 година ще има европейски избори. И ако през 2013 година ние не може да определим бю... извинете, целите за изграждането на Европа, много трудно бихме могли да оправдаем европейските избори няколко месеца след това. Относно общата организация на пазара, бих искал да задам два технически въпроса на двамата колеги. В предложението за бюджет на комисията имаме бюджет за селскостопанската политика, т.е. имаме средства, които а, се черпят от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, нещо, което се оспорва. Имаме и фонд за управление на кризите, фонд, който се оспорва пък от други. Та, и дали и в тези два случая, за да се активират бюджетните кредити, трябва да се задейства малко или повече дълга процедура? С оглед на това преосмислене на финансовите механизми, които ще управляват Европейския съюз през следващия програмен период, се питам дали наистина можем да изградим система, която да ни позволи да запазим излишъка от бюджета за селскостопанска дейност плавно, поетапно. Тоест, ако вземем излишъците в рамките на 3 години. В случай на криза бихме могли да имаме финансови средства, които да ни позволят да се намесим. Но ако няма криза, тези финансови средства се дават на държавите членки по начина по който това се правеше в предишната система. Считам, че в рамките на тази система, която е дерогация от бюджетната процедура, която е действаща в момента, да считам, че тази система би имала следните последствия действия. Ще имаме сигурен бюджет за селскостопанската дейност и от друга страна ще имаме реална оперативност. Комисията вчера след обяд изказа своето становище и каза, че а, мина времето, когато си мислехме, че няма да има повече селскостопански кризи и пазарът сам ще се управлява. И аз, ако искам да продължа своята работа, трябва да разполагам с е, един минимален брой инструменти, които да ми позволят да действам. Не става въпрос за е, регулаторни норми, които да по- гарантират цените на селскостопанските производители. Не става въпрос да се осигури постоянство в, отделните, е, в производството на отделните продукти, включително и в периоди на кризи. Благодаря, Мишел Господин Полуничек. Przewodniczący, to bardzo ważna wymiana poglądów e, i dziękuję kolegom z Komisji. Господин председател, този дебат наистина е много важен и от огромно значение в този момент. Благодаря на колегите от бюджетната комисия, които поставиха основата на дебата по МФР. Много е важен този дебат за нас, тъй като трябва наистина да действаме много координирано и нашата координираност ще позволи да се реформира ОСП. Ние имаме амбиции, то големи амбиции, но ни е необходим и съответен бюджет. Разбира се, бихме искали да отговориме на всички очаквания по ОСП на нашите съграждани. Е, бихме искали, разбира се, да, да може и да има колкото се може по-малко интервенция на пазарите, но всичко това изисква все пак значителни средства. Така че трябва да има и да ребалансиране на преките плащания между различните държави членки. Това става поетапно, постепенно, но и това струва пари. А времето е... Не чака. Колкото, колкото по-бързо можем да вземем решения по МФР, толкова по-бързо можем да преминем към реформа на ОСП. Мисля, че всички европейски депутати и аз като и член на комисията по а, регионално развитие си давам сметка, че конкуренция между различните комисии ще бъде пагубно. Да дадем повече на едни, отколкото на други, това е един дебат, който ще ни закара в задънена улица. Трябва да изискваме от държавите членки бързо да предприемат действие, за да, за да може политиката за, за растеж, за екологията, за работните места, за селското стопанство да бъдат в центъра на вниманието. Не знам какво мислите вие в бюджетната комисия по този въпрос но искаме колкото се може по-скоро да получим информация и данни от комисията. Защото по този начин ще можем да престъпиме към дискусия с съвета. Благодаря, казва председателя господин Яр. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата докладчици за това, че дойдоха на нашето заседание. Тук имаме софтуер и хардуер. Ние изработваме софтуера, а хардуера всъщност са финансовите средства. Ние имаме нужда от тях. Както каза и председателят, принципът е или всичко, или нищо. Може да има споразумение и съгласие само когато сме наясно с конкретните цифри по бюджета. Нещата са взаимосвързани. Необходимо е да се проведат консултации, подготвителни действия, да, разбира се, но същевременно трябва да имаме възможност и да отстъпим, защото не можем да се пазарим до последния момент. Имам пет въпроса към вас. Първият от тях е следният. Колко средства са ни необходими от държавите членки? Моят проблем е, че федералното правителство вече пое ангажимент за 1% от БВП. А ако видим новите разпоредби, ще видим, че а, немското правителство не може да вземе решение без съгласието на парламента. въпросът ми е този 1% от БВП добра новина ли е или не? Бихме ли могли да го приемем тук и как да гледаме на този 1%? Вторият ми въпрос е свързан с коефициента за дефлацията. Добре е да имаме някаква, някакъв бюджетен резерв, защото така ще имаме и налични финансови средства. В комисията обаче имаше различни бюджетни планове. Въпросът ми е, нещата сега по-ясни ли са? дали селското стопанство ще получи средства, към които се прилага коефициента за дефлация. Не може да говорим за цифри без да вземем предвид и коефициента. Третият ми въпрос е свързан с економическата криза. Економическата криза може да се отрази върху БВП. Ще се отрази ли тя и на вноските на държавите членки? Четвърти въпрос има ли някакви а, мерки, които се предвиждат във връзка с отстъпката а, и по-специално тази на Обединеното кралство? Изключително съм щастлив, че бюджетната комисия ни предостави някои документи, от които установихме, че Обединеното кралство се ползва с най-голяма отстъпка, но освен Обединеното кралство има и други държави, които се ползват от подобна отстъпка и може ли това да се промени в бъдеще? И последният ми въпрос какъв е графикът на процедурата? По ваше мнение, кой е реалистичният график? Кога ще разполагаме с бюджет? За да можем да започнем да работим. Благодаря. Благодаря. На първо място искам да благодаря за добре подготвените становища и общото описание на нещата. Ясно се казва, че ние в парламента можем да се произнесем ясно. А, а и също така да а, вместим всички спорни въпроси. Но не става дума само да, за това да знаем какви ще бъдат, какъв ще бъде бюджета, но и с реформата на ОСП, стопаните ще трябва да прилагат всичко това национални, в националните администрации. Тоест, ние трябва да им дадем възможност да си планират зимните култури и това, което ще очакват като урожай идната година. Тоест въпрос е да кажем ли на съвета да поеме своите отговорности и да поиска това. Аз не съм го чула до сега. Не съм чула съвета да поема отговорност а, по отношение на ясно ни бюджетни преговори и кога да почнат. И, да почне фактически съвета да оказва натиск. Ние имаме ясна перспектива, ние в парламента, за да дадем възможност на стоп, селските стопани да започнат да, да действат. Иначе за тях не е възможно да, да участват. И за това смятам, че съвета носи тази отговорност към стопаните, а не парламента. Това искам ясно да кажа. Друго нещо. Ако казваме, че имаме рамка, която означава М плюс X, и казваме, че бюджетните ресурси ще продължат, това не е достатъчно, тъй като някои неща са по силата на реформата на ОСП а други имат времеви ограничения или крайни срокове, особено по отношение на селските региони. Какво да кажем за промоционалните програми по стълб 2, след като те срокът им изтече, а новите не могат да задействат, тъй като още не са прокарани. Тоест съвета пак трябва да поеме отговорност към гражданите в селските региони – не можем просто да се изправим срещу едно замразяване и да поставим хората в положение да не знаят какво ги очаква идния ден. Крайно време е да отпратим такова послание, че трябва да се отбележи някаква крачка напред. И това е проблем не на парламента, защото съвета не е готов дори да обсъжда най- основните елементарните цифри. Аз за това подкрепям нашите представители в бюджетната комисия и казвам, достатъчно предварителни дебати провеждахме. Крайно време съвета да поеме своите отговорности. Благодаря много. Слушам внимателно дебата по бюджета. Представителите на Комисията по бюджета правят всичко, което могат, за да защитат една коректна позиция. Но проблема не е в тях. Проблема е в нас. Ние като комисия по селското стопанство, ние като парламент все още не сме определили какво искаме, каква ОСП искаме. Докато не знаем това, няма да можем да защитим бюджета си. Просто работим отзад напред. Ако в момента се стремиме да запазиме един бюджет, а после, според средствата, ще създадеме една ОСП, която да може да, е да бъде извършена с този бюджет. Това не е последователно, това не е възможно. Струва ми се, че всъщност проблема е политически. И имаме политически проблем в, в парламента, в комисията по земеделието. Първо трябва да създадем и определиме земеделския проект, а след това да, го изра... да се борим за бюджет. В противен случай просто нещата няма да станат. Независимо дали става дума за е, промените в климата, в е, екологизирането, мерките за излизане от кризата. По всички тези теми ние трябва да, да имаме политическо мнение, политически въпрос. Отговор. А всъщност в момента имаме един проект, който е на на, на, на части и не можем в никакъв случай да защитиме своите проекти, защото те са част от проект. Всеки проект трябва да бъде обсъден и защитен заедно с Комисията по околна среда, заедно с другите комисии. Като че ли нашата комисия се е затворила в един мехур, смятаме, че е, двете политически групи ще решат нещата. Не. Защото ако, ако продължаваме така, няма да имаме реформа, а ще имаме едно преконстру... преконструиране. Но ва, важното е да имаме региони, да имаме селски стопани, да имаме продукти. Трябва да имаме намаление последиците от промените в климата. Всичко това няма да бъде постигнато, ако нямаме политически отговор. Тоест, трябва да сринеме нещата, да започнем от нула и да градиме. Но докато, докато нямаме политика, няма да имаме бюджет. Политиката ще ни даде бюджет, бюджета няма да ни даде политика son, sarà interessante anche ascoltare la reazione di Reimer Böge eh, a questo intervento del vice. Много интересна гледна точка. Ще очаквам отговорите на нашите колеги. А госпожа Деланге, вие сте докладчик постановка. Е, Благодаря, господин председател. Изправени сме пред голям проблем след изказването на господин Бове. Със сигурност имаме различни схващания за бъдещето на ОСП, аз и господин Бове, но мога да подкрепя стратегическия ви подход. Всъщност, ние трябва да отговорим защо на, на господин Боги и на господин Калфин, защо желаем ОСП да получи 35% от бюджета? От тук трябва да навлезем и в един по-широк дебат и да направим две неща. Селското стопанство е част от европейска политика, която е различна от националните политики. В това отношение сте прав. На национално равнище нещата стоят по различен начин. Много често говорим за безопасност на храните, но тази безопасност на храните трябва да остане в центъра на общата селскостопанска политика. Ако продължим обаче да поставяме акцента върху тези два аспекта, то а, много малко хора, а, много малко политици биха могли да а, приемат тези доводи и чрез тях да оправдаят 35%. Говорим за стратегия, за хранителната стратегия. Някои колеги считат, както и аз, че подхода на комисията е неизползваем, но трябва да се направи нещо в това отношение. Необходимо е да се подчертае ролята на Европейския съюз, която отива отвъд простото производство на хранителни продукти. Тук говорим за производство на хранителни продукти за обществото като цяло и за възобновяема енергия. Така че общата селскостопанска политика може да играе важна роля в това отношение, като се вземат предвид и фосфатите и така нататък. Същевременно селскостопанските производители обаче се нуждаят от гаранции, защото те трябва да припечелват нещо. В противен случай те ще преустановят своята дейност. Ролята на селскостопанския производител за обществото е голяма. С оглед на всички е, тези неща, можем да оправдаем тези 30%, 35%, ако действаме бързо. Благодаря, госпожа Гимес. Uh, много от въпросите, ако исках да повдигна, вече бяха повдигнати от Питер и аз му благодаря. Благодаря и на колегите от комисията по бюджета. Аз искам от тях някои разсъждения да ги наречем. Ние знаем позицията на, пар... на парламента. Тя е много ясна, но от многото сигнали, които идват от съвета, не ни е ясно какво е положението. Така че може би малко по-нашироко да поговорите за сигналите, които идват от а, е, съвета. И също по тази работа за съвместно вземане на решение. А, договарянето на големите цифри, суми. Къде сме точно? Пред вратата или слушаме на, под прозореца, подслушваме? Това е проблема, срещу който сме изправени. И ако парламента иска да а, е доволен от бюджета и да си каже ясно думата, можем да кажем не. Но тогава трябва да напишем следващата глава. Значи трябва ни една стратегия, при която трябва да отбележим един напредък, една следваща стъпка и аз искам от вас да чуя каква ще е тази следваща стъпка. А тук бе поискана и да се каже малко повече за това, къде ще сме след изтичане на периода. Така че, може би, бихте могли да а, споделите вашите специализирани познания за целия този процес, защото така не ни е много ясно а, как ще се развият а, нещата да речем, до края на годината, като имаме и по-нататък, като идваме, имаме предвид предстоящите избори през следващите 24 месеца. Благодаря. Благодаря, Джованя Лавия. Господин Лавия, и отново ще дам думата на гостите, казва председателя. Не знам дали това, което ще кажа е повече в областта на замеделието или на бюджета, защото някои неща са буквално на границата между двете. Но аз искам да върна дискусията към следващата МФР във връзка с реформата на ОСП и защитата на бюджета за общата сълскостопанска политика. Така че да видим е, дали предложенията от комисията са такива, че е възможно да защитим бюджета. Тук трябва много ясно е, да отговорим на този въпрос. Има области, в които дискусията вече тече, да речем по е, екологичното озеленяване, ООП, но дискутирайки МФР, ние трябва да да имаме една по-широка подкрепа, да се радваме на по-широка подкрепа, когато се определят дела за ОСП, който е наистина значим дял от бюджета на общността. И е добре да се подчертае, че нов, новата ОСП не може да се занимава само с старите предизвикателства. Някой го каза вече. А, трябва да помислим и за новите предизвикателства. Какви нови предизвикателства изискват е, на значими ресурси, които да бъдат инжектирани в е, тях. Така че това предложение за замразяване, но не надолу, замразяване не надолу, бих казал, а така, че ОСП за 2013 година да бъде е, защитена от нас най-настойчиво. Благодаря. Сега ще чуем отговорите на господин Калфин и на господин Беге един след друг. Благодаря, господин председател. Може би аз да започна а пък после ще, ще продължим и двамата. Няколко типа въпроси имаше. Първо, каквото и да казваме, мисля, че основният въпрос беше повдигнат от господин Бове. Не можем да обсъждаме само цифри, цифри на а, МФР. Ние трябва да обсъдиме политиката. И поради тази причина бихме искали да напреднем във всяка една комисия, да, да говориме с съвета точно по въпросите на политиката. Защото в крайна сметка ние сме всички е, сме реалисти, ние не очакваме някакво, някакво чудо, всички имат проблеми, има ограничения на националните бюджети, но проблема е не дали да, да, да, да успееме да намериме сумички от тук, от там, а да промениме цялата е, политика. Сега, най, най-мал, най- най-много промени ще трябват в ОСП екологизирането, конвергенция в плащанията и така нататък, но това на практика не е промени са реформи по същество и тук цифрите горе-долу сумите се запазват. Но ако примерно сравниме с политиката по кохезия, земеделската политика не се променя чак толкова, тя е по-стабилна. Тоест, Значи няма, няма много, не се очакват много промени. А всъщност това е, което трябва да обсъдиме. Е, но наистина, смятам, че тези въпроси трябва да се поставят пред под съвет. Не само цифри. Не можем да обсъждаме само цифри с съвета, а политики. И това трябва да бъде направено на всяко заседание, на всяка среща с Европейския съвет. Имаме някои относителни цифри, е, разполагаме с доклада Шуре. Е, не, не сме съгласни винаги с е, всички предложения, имаме и становището на комисията, т.е. имаме една обща представа. Въпреки всичко, нещата не са съвсем ясни госпожа Кот, мисля, а, дефлацията. Това ще залегне в междуинституционното споразумение, което в момента обсъждаме. Това е част от целия пакет МФР, но държави, държавите членки вече така подават сигнали, че няма много лесно да се съгласат с този процент на дефлация. Значи този дефлатор 2%, който се прилагаше до сега, е само един компонент, но още по него няма съгласие. Сега, 200 е сега, това, което е в доклада Шуре. 2013 плюс 5%, плюс 2% дефлация. Да, това, са, това ще бъде стартовата ни позиция в разговорите и преговорите със съвета. И да видим как, какво ще постигнем тук. В а, преговорния пакет е подготвен от съвета. Сега може би ще получиме някаква представа, без цифрите обаче. Съвета на следващото заседание по, по общите въпроси ще се разгледа ОСП кохезионната политика и да се опитат да намерят някакво е, така съгласие, споразумение по другите политики, без обаче да се, да се излагат цифри. И ще продължи с е, обсъждане всъщност на ОСП и кохезионната политика. Що се отнася до парламента? Парламента не трябва да седи извън а, залата на преговорите. И имаме много добра система на брифинг и дебрифинг. С, а, с, а, други ден ще организираме заседание с датското председателство. Поканили сме представители на националните парламенти, всички са поканени и това ще бъде едно, един от форумите за поставяне на въпросите. Там, там ще могат да бъдат поставени въпросите. Сега, ако не се постигне споразумение, какво ще означава това? Това ще означава по-висок бюджет, но... Next is uh, very... Въпросът беше какво ще стане после. И това е много уместен въпрос. Но не, смя... не смятам, че трябва да стигаме до там. Ние трябва да да кажем ясно, да заявиме на съвета, че парламента е готов да използва всички инструменти, включително и това да откаже споразумение по бюджета. И наистина да свържеме политиката с финансирането. Защото през последните 20-30 години на практика имаше е, намаляване на, на бюджета, т.е. бю, бю, като че ли средствата са били трансферирани и по-скоро насочвани от европейско равнище към национално равнище. Това е непоследователно и неправилно график. По принцип, е, идеалното решение ще бъде е, рамката да бъде договорена до края на тази година, т.е. По, по време на датското и кипър, кипърското е, председателство. Аз лично се съмнявам, че ще можем да постигнем това до края на годината но кол, Колкото повече отлагаме окончателното решение, толкова по-малко време ще имаме за подготовка по-нататъка. Защото е, държавите членки ще трябва да подготвят ново законодателство и така нататък. Така че ако наистина искаме да започнем с нова финансова рамка през 2014, трябва да се опитаме да постигнем споразумение до края на годината. Разбира се, не си правя иллюзии, но просто с... ще видим как, как, каква договорност ще бъде постигната до края на годината. Парламента ще бъде много по-силен, ако е, си запазиме и е, продължим да защитим позициите си до края, в момента в който обсъждаме цифрите. И ако са необходими, разбира се, корекции, ще, ще ги направим. но... Но, но, но наистина трябва да се постигне едно съгласие тук, едно споразумение в парламента, да не гласуваме парче по парче, на парче в пленарна зала. Що се отнася до гъв, гъвкавостта, господин Дантен, вие нали, поставихте точно акцента на там, къде, където трябва. съвета, както отлично знаете, съвсем не а, ентусиазирам от идеята за гъвкавост и прилагане на гъвкави мерки спрямо бюджета. Ако имате по-малко средства, по-малко средства, по-малко пари, естествено, че трябва да, бъдете, трябва да бъдем по-гъвкави, -по -по за да можем да изпълниме целите си. Но това е, това е, това е нещо, което бихте могли да предложите специално за ОСП. Да има, да има гъвкавост, гъвкави инструменти специално за ОСП. И сега това бяха няколкото въпроса, на които така а, отговорих накратко. А, що се отнася до рабата или отстъпкът, отстъпките, въпрос зададен от господин Яр, комисията а, предлага да, а, прем, да премахне тази система и да а, има, да се създаде нова система за а, за връщане на парите на държавите членки. Знаете, че ние, в, е, ние искаме една много по прозрачна, ясна система, по която това да се извършва. Нашата позиция е ясна по въпроса. Така, с другото го споменах. Въпросът свързан с националните администрации. Сега тук това е въпрос на, на график. А, ние не можем да работиме вместо националните администрации, но колкото повече а, закъсняваме, а, толкова по-малко, по-малко време ще а, разполагат националните власти да подготвят съответните пакети. И когато когато регламентите идват е, много по-късно, има и е, дисбаланс при е, изплащането на средствата. Виждате, това стана при приемането на миналата многогодишна финансова рамка, която закъсня. А това няма да спомогне за излизане от кризата. Това бяха въпросите, които ми бяха зададени и на които исках да отговоря. Господин Бъргеш ще отговори, може би, на останалите въпроса. Ähm, Stimmen allen zu. Благодаря. Съгласен съм с всичко, което каза колегата Калфин. именно в това е силата на парламента. Трябва да говорим в един глас. В това отношение разполагаме с доклада ШУР който беше подкрепен от четири големи политически групи. Приятелите на кохезионната политика, приятелите на селскостопанската политика, както и всички, които а, не желаят да се харчат излишно финансовите средства. Тоест, ние в Европейския парламент трябва да заявим, че сме готови да влезем в преговори, но същевременно трябва да сме наясно, че се нуждаем от качествено споразумение, което е приоритет пред графика. Европейския съвет взима решение единодушие – с единодушие, извинете. А е, Европейската комисия чисто и просто изисква от Европейския парламент е, да работи по-бързо, за да може да се спечели време. Това, което искам да кажа ясно тук е следното. Очаквам от комисията ясни сигнали, много по-ясни от тези, които ни изпрати последния път. Бихме желали да видим, че Европейската комисия държи на приоритетите, които е представила. Трябва, трябва да ни покаже, че е готова да защити цифрите, които се представят и тяхното съдържание. Не трябва комисията да отстъпва веднага. Тя трябва по-скоро да подкрепи парламента. А относно подхода отдолу нагоре, полското председателство избра този подход, а датското председателство избра подхода отгоре надолу за да може държавите членки да се задействат. В рамките на бюджетната политика трябва да се вземе предвид стратегията Европа, Европа 2020, кохезионната политика и така нататък. Разполагаме с много програми и е много трудно да бъдем последователни. Трудно е да говорим за изменения в съдържанието на някои програми, при положение, че не разполагаме с конкретни цифри. А, така че някои неща могат да бъдат вписани а, неокончателно. В доклада а, на господин Шур говорихме за 2013 плюс 5%, плюс 2% и ако държавите членки не разполагат със съответните средства, то тогава ще трябва да се определят отрицателни приоритети. Тоест, ангажименти, които са поети от съвета. Например, 3% за научната и развойна дейност в Европа. Да, но ни липсват 30 милиарда евро годишно. Заделени са и 0,7% за политиката за развитие и не зная дали през 2015 година ще постигнем тези цели, при положение, че ни липсват финансови средства. Така че ако желаем тези приоритети, то тогава трябва да намерим и съответното финансово обезпечение. В противен случай ще трябва да поемем политическата отговорност от нашите решения. Това съвсем не е просто за европейските институции да се изготви списък с отрицателни приоритети. Трудно ми е да обсъждам съдържанието на предложението, не това е работата ми в момента, но аз поддържам контакт с различните министри и с комисията, с местните, регионални и национални организации. Всички се произнасят за упростяването и намаляването на административната тежест. Днес немски министр ни заяви, че очаква 15% увеличаване на административната тежест. Това не отговаря на а, нашата идея, така че комисията трябва да си свърши добре работата. Още нещо – Какво ще се случи по време на председателството, което ще поеме щафетата от датското? Комисията и председателят на комисията трябва да осигуряват необходимата координация и постигане на решения. Трябва обаче да бъдем предпазливи, тъй като а, в случая говорим за Европейския съвет, не може да пренебрегнем Лисабонския договор. И не трябва да им даваме възможност да оставят на страна Европейския парламент, дори и комисията да се противопоставя. Ние бихме желали Европейския парламент да участва в преговорите Същевременно обаче не може напълно да не проявяваме интерес към различните политики. Например, за акта. Как да накараме комисията да повярва, че ние носим политическа отговорност в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение? Това е от решаващо значение. Не трябва Европейския парламент да бъде поставен пред свършен факт. Бихме могли да изготвим доклад и да го представим на пленарно заседание и да кажем да или не, без да се внасят съответните изменения. Не, трябва да а, има преговори и компромиси, а не да се стига до сблъсък. Политическия компромис се изразяваше в следното. Нуждаем се от конкретни цифри за 2013 година, които цифри да бъдат запазени в абсолютна стойност без коефициента за дефлация. В кохезионната политика желаем да се придържаме към цифрите от периода от 2007-2013 година. Това е част от политическия компромис, който ще ни даде възможност да имаме известен марш за другите дейности, които ни се струват необходими. На господин Данта бих отговорил следното. Изваждането от бюджета на някои програми и последиците върху селското стопанство са счетоводни въпроси. Но изваждането на тези програми от бюджета е в ущърп е в разрез с бюджетната политика. Необходимо е да разполагаме с достатъчно финансови средства и да се прилага общностния подход. Считам, че трябва да бъдем изключително предпазливи, когато поемаме по този път. В заключение, господин председател, Бих искал да кажа, че е много трудно да ви даваме конкретни дати. Ако между октомври и декември не отбележим решителен напредък, както по отношение на цифрите, така и по отношение на подготвителните дейности, то тогава ще имаме истински проблем. Ако обаче няма други решения и се прилагат таваните от 2013 година, то тогава добре, нека да работим с тези цифри. Не, това не, не се приравнява на криза за Европейския съюз. Не, нека вземем тези цифри за основа, имаме съответното правно основание, след това ще преразгледаме цифрите с оглед на политическата воля. Считам, че трябва да действаме спокойно в това отношение. Господин председател, през следващите няколко месеца различните парламентарни комисии, както и групата за контакт, трябва да работят в тясно сътрудничество, за да можем всички ние да направим необходимото преди да започнем преговорите. Това се отнася както до цифрите, така и до съдържанието. Тоест, трябва да накараме съвета да разбере, че становището на Европейския парламент трябва да бъде взето предвид. Благодаря. Благодаря много. Чудесно е да, да, да видим, че се радваме на подкрепа от е, колегите от е, Комисията по бюджета. Аз ви благодаря и на двамата господа, на господин Бега и на господин Калфин за това, че дойдоха днес. И ако има по-още искания за вземане на думата, за въпроси, няма. Приемам, че Въпросът е приключен. Благодаря много. Това е краят. С това изчерпваме точка 13 от дневния ред и минаваме на, на точка 14. Господин Капула Сантос е докладчик. Представане на Всъщност това отпада. И минаваме на разрешенията за, за правата за засаждане в лозаровинарския сектор. Професор Памърджа от а, е, е, Неапол и господин Делаквела от Националния институт по економика. E имаме 20 минути за представането на тази тема, след което ще имаме въпроси и отговори. Добър ден! За мен е удоволствие да докладвам. За мен е много голямо удоволствие да ви представя това изследване, което, в което участвали няколко университета от държави членки на Европейския съюз. Това изследване започна с общо общ преглед на лозаровинарския пазар в международен план, в пазар, който много се промени през последните години и преминахме от е, чисто е, пазари на сълскостопански стоки на структурирани пазари, които са основен компонент от хранително-вкусовата промишленост. Е, пазара на вино днес се характеризира с разнообразие от продукти, които са предназначени за различни дялове на пазара, като всеки продукт се развива по различен начин. От друга страна, обаче, това не са дялове на пазара, които се развиват независимо едни от други, а напротив има взаимоотношение между развитието на отделните а, ниши. А, потреблението на вино се е увеличило в страните, които не произвеждат и е намаляло в страните, където се произвежда вино, като а, растеж и раз, се наблюдава най-вече при е, а, в ново излезлите на пазара страни, а не при традиционните потребители. Новите производители а, е, разполагат с е, излиш, излишък, докато някои страни е, производителки, традиционни страни производителки имат балансирано производство. Лозаровинарския сектор в Европейския съюз се развива доста по-различно, отколкото новодошлите на пазарите – в Европейския съюз става дума за малки предприятия, огромен брой малки предприятия и един много малък брой големи предприятия. Някои от тях имат производителни единици в Европейския съюз и в новите страни производителки. Аха. В изследването се бяха разгледани механизмите а, за, за на правата за засаждане, които са много различни в различните държави членки, зависещи до голяма степ, степен от динамиката на този отрасъл – в съответната страна и в отделните региони на съответната страна. Ефективността на засажданията зависи от регион, от спецификите на регионите и на държавите членки. Механизма за трансфер на правата за засаждане също са много различни в различните страни Някъде са необходими предварителни разрешения, на друго място има пълна свобода на предоставяне на правата, в трети държави съществуват квоти за е, обема на м, правата по региони и по сортове. Също така сме отбелязали и други компоненти. Правата, е, цената на е, правата за засаждане също са, е различна в различните държави членки. Ние изпратихме въпросник на заинтересованите страни, за да съберем необходимите данни и отбелязахме много големи разлики в, е, в цените на правата на засаждания им в дадени, в дадени държави пазара е свободен, но има ограничения по региони и по места. И това се отразява на цялостната структура на пазара. Същевременно отбе, отбелязахме и цената на посредническите услуги, която също оказва голямо влияние върху цялостната цена на правата на засаждане. Но при всички случаи правата на засаждане в никакъв случай не са били препятствие пред предприятията, желаещи да се разширят Същевременно обаче тези права не са много прозрачни, начина по който те се прилагат не са много признащи. не знаем кой продава, на кого продава, каква е бройката на трансферите, каква е площа, която покриват дадени права. С една дума, това са региони, където царува спекулацията. В на някои страни има специфични е, условия и, и специфични изисквания, които неизменно са се отразили на пазара. Опитахме се също така да, е, да видим какви са последиците от е, развитието на правата за засаждане върху общия обем на засадената площ в е, новите, старите държави членки. За това приложихме един математически модел. А, който отразява площа, засадени лузя, и търсенето и предлагането на пазара и цените на пазарите. Бяха на бяха, беше направено сравнение между е, държавите членки и държави извън Европейския съюз и се оказа, че цените имат е, доста значително влияние върху цяло, цялостната, цял, цял, цялостния обем на площ, засадената площ. В е, Европейския съюз това е по-малко видимо Може би това зависи и от а, хармонизираното законодателство от една друга, от една страна и може би от неефективния начин за управление на пазарите в Европейския съюз, а, което и най-вече свръхпроизводството в Европейския съюз. Но като цяло за страните извън Европейския съюз, а, като че ли пред, пред, предлагането зависи много повече от състоянието на пазара и съответно от търсенето от страна на потребителите влиянието на правата на засаждане бе също така изследвано прямо количеството производство на вино и на грозде и ефективността и рентабилността. Оказва се, че производството на, на грозде и вино е по-рентабилно в сравнение с други а, култури. И в случай на либерализ... при либерализиране, може би ще има ам, увеличаване на засаждането засаж... зас насъжденията с лозя в различни региони на Европейския съюз. Използвахме и друг математически модел за програмиране, който ни позволи да изчислиме на риска, въпреки че модела не, от, не, от, не отразява съвсем, съвсем точно съотношението между рента, съотношението между рентабилността на постоянните култури в сравнение с едногодишните култури. също така разгледахме политиките за насъждения в трети страни, извън Европейския съюз, макар че там условията за засаждане са много по-различни. В повечето от тези страни няма ограничение на площите и през последните години в тези страни се наблюдава свръхпроизводство. преди да направим анализ на а, различните варианти на реформа, направихме един анализ на общи, а, общ, организацията, общата организация на пазарите за 2008 година след въвеждането на някои нови мерки, като взаимоспомагателните фондове, застраховките за реколти, както и продаването на реколти на зелено. Видяхме, дадахме се е, установихме, че много от тези правила няма да бъдат е, прилагани вече от 2012 година нататъка. И между продължават да се прилагат е, мерки за подкрепа, които са специфични за този отрасъл. До, не, до неодавна а, беше а, е, прилагана системата за а, единно плащане. И, но се оказа, че последни, последно последните мерки, които се прилагат от 2008 година насам, имаха само доста скромно или ограничено влияние върху отрасъла. Да разгледаме какви какъв е какво ще стане, ако след 2015 година а, бъде премахнат механизма за ограничение на площите. то тогава ще трябва прилагането на нов инструмент, който да позволи упражнението на, на контрол и управлението на отрасла след премахването на съществуващите до сега мерки. В е, изследването се предлагат е, някои решения за, за коригиране на цялостната политика, свързани с, примерно, застраховки по е, реколтата, включително и специфичните за този отрасъл мерки, които нямат свой еквивалент в другите отрасли. Споменах, че има опасност от спръхпроизводство, в случай, че отпаднат ограниченията за засаждане, но, за, но са предвидени съответни мерки, взети с които ще позволят на организациите на производителите и на, асоци... на междуотрасловите организации да играят много по-важна роля, подобна на тази, която играят подобни асоциации в отрасъл плодове и зеленчуци. Същевременно би било а, разумно и уместно да се запази регистъра на лузята, лозята, за да, за да можем да имаме а, една а, база, която да ни позволи да а, правиме проекции и да извършваме сравнения в а, бъдеще. постепенно ще изчезнат е, мерките от фейзинг аут, след това ще, е, ще бъдат премахнати мерките за контрол на потенциала и това ще означава, че общата организация на пазарите ще вземе е, превес, ще се постави акцента на етиктирането, ролята на между браншовите организации и те, пъп, единния, единната организация на пазара всъщност ще функционира под формата на обърната пирамида, без обаче да разполага с необходимите средства за из, за да издържи на натиска, който ще проистече от премахването на съответните мерки. Ако обаче се запазят правата за насаждане, то тогава Е, ще се избегнат тези проблеми, тъй като правата е, за, за, за сега им, имаше, посто, имаше положително, имаше впечатлителни последици, като ограничаване количеството на производството, неговото проследяване Общност, общностното законодателство бе допълнено от национални е, правила, които всъщност доведаха до успехи в е, отрасала. Ясно е, че ако решим да запазим тази програма, то трябва да я преразгледаме с цел да се премахнат недостатъците, които имахме възможността да наблюдаваме в предишната програма. Структурата на новата схема трябва да а, включва два стълба. Първо, подобрен пазар с оглед на функционирането му, като се даде възможност за периодична оценка, която да вземе предвид потенциала за производството, оценка вследствие на която а, някои държави членки или региони да решат да увеличат производството си. Но по отношение на правата за засаждане, със сигурност е важно да се вземат предвид техническите аспекти при обмена на права за засаждане, както и възможността за разширяване на границите, т.е. прилагането на новите правила, да се предотврати възможността за спекулация, да се избегнат рисковете за злоупотреба, злоупотреба, която за съжаление наблюдавахме в миналото, да се предотврати прилагането на изключително високи цени, като понякога трябва да се стигне до намаляване на цените за посредничеството. Бихме искали да се въведе възможност за продажба на търг на правата за засаждане. механизъм, който даде добри резултати в някои случаи. Необходимо е да се оцени също така възможността за по-разширен обмен на права за засаждане, като се даде е, възможност за създаване на свободно пространство за обмен в Европейския съюз. Тук накратко сме се опитали да обобщим позициите, които бяха изтъкнати в рамките на дискусиите. Като че ли по-голямата част от изказаните становища бяха за запазване на съществуващата схема и много по-малко гласове се чуха за либерализиране на системата. не бяха дадени ясни идеи, които да ни позволят да изработим альтернативен модел. Всички посочени тук проучвания упоменават процедурата по контрол на производството, но в никое проучване тази процедура не е обяснена пределно ясно. Преди да ви представя ключовите резултати, които а, са следствие от двете хипотези, които ви представих, ми се струва, че трябва да изтъкна някои ключови въпроси, които не трябва да забравяме, когато правим нашия анализ. В рамките на ОСП не трябва да се счита, че правата за засаждане са в разрез с някои международни правила или пък с принципите залегнали в ОСП. Програмата за правата за засаждане би могла да бъде в конфликт с социалната политика за потреблението на алкохол – както и с някои други видове организации на пазара. Относно потреблението на алкохол, трябва да напомним, че в по-голямата част от държавите членки на Европейския съюз, както и в другите а, е, държави, има ясна тенденция за реклама на виното. Така че възможността за либерализиране на правата за засаждане трябва да отчете тази особеност. По наше мнение е важно да се направи разграничение между два въпроса, които много често се смесват. Единият е по-общ въпрос във връзка с регламента за правата за засаждане, а от друга страна имаме регламента свързан с защитените наименования за происход. Тези два въпроса не са отделни, но просто са различни. И ми се струва, че беше редно да го напомня. Пазара на виното не може да се счита като напълно изолиран от другите пазари на лозаро-винарски продукти. Въпросът за правата за засаждане не може да се свежда само до тази категория продукти, а именно виното. И в заключение – в нашето проучване сме се опитвали да хвърлим светлина върху последиците от запазването или премахването на правата за засаждане. Тук са изложени някои от предимствата, но са изложени и евентуалните рискове. Би било възможно да се управляват тези рискове, като се предприемат контрамерки – Всяка една от тези опции, които виждате тук, води до различни последствия. Различни политически последствия. Така, например, може да се стигне до намаляване на цената на производството. Дава се възможност също така за по-голяма способност за реакция на 20-те най-добри пазара. Но основните предимства са свързани с ам, следното. Възможно е да се заведе регистър на лозаро-винарските терени, като се избегне свръхпроизводството. Тоест, имаме управление на риска и самоконтрол – които се прилагат от междубраншовите организации. Другия риск е да се изпратят противоречиви послания на пазарите. Този риск може да бъде компенсиран, като се гарантира достатъчно точна и ясна информация относно развитието на производството, информация, която може да се предостави на всички оператори. Имаме и риска за отслабване на конкурентната роля на операторите. Операторите, които не работят в така наречените пазарни ниши. За да се избегне този риск, е необходимо да се предприемат спомагателни мерки, които отчитат спецификата на производството, както и договорните отношения. Тези мерки се прилагат най-вече към Озаро-винарския сектор. Те са много сложни. Е, става въпрос за контролиране на предлагането от страна на междубраншовите организации. Тук има риск от намаляване на социалната стабилност на по-маргиналните зони, е, като тук може да имаме контрамерки, които да бъдат насочени специално към тези региони. Всички контрамерки, които сме упоменали тук, могат да бъдат свързани с задълбочено преразглеждане на сега действащите ам, правила в общия пазар на виното. Относно а, предимствата от запазването на правата за засаждане, виждаме, че тук може да се предотврати свръхпредлагане, като се запази сега съществуващата структура. Това ще доведе до по-добра социална стабилност в маргиналните региони. Също както и при предишния случай, и тук имаме някои потенциални рискове които биха могли да доведат до отслабване на способността за реагиране на сектора при настъпване на изменения на пазара. Контрамерките тук са много по-еластични от тези, които се прилагат в момента. По този начин избягваме приемането на необосновани решения, предоставя се правилната информация във връзка с производството и развитието на пазара. Тази опция може да бъде свързана с увеличаване на цената на производството. Контрамерките тук са подобрената ефективност на пазара и трансфер на правата за засаждане при условията, които вече ви изложих. От гледна точка на политиката, тази опция би била по-лесно приложима в сравнение с първата, но не трябва да подценяваме сложността на евентуалното политическо споразумение в две отношения. Тоест, от една страна потенциала на производството, а от друга страна определянето на зоните за обмен, които са признати по смисъла на трансфера на права за засаждане. Та заключенията в това отношение са следните. Пазара на виното и а, сектора на виното са толкова сложни, че не би могло да се приеме оптимално решение, което да отчита всички фактори, т.е. подобряване на конкурентоспособността, отчитане на спецификата на производителите и така нататък. Либерализирането на правата за засаждане може да направи и търсенето, извинете, предлагането по-динамично, като се а, отдели място и на нови продукти. Така, например, разли, различните нови продукти могат а, да бъдат идентифицирани посредством етикета. Както казах, могат да се прилагат и контрамерки, но не бихме могли да предвидим драматичните последствия върху лозаровинарския сектор – Запазването на правата за засаждане в озаровинарския сектор трябва да позволят той да се запази, като се привилегирова и а, традиционното предлагане на вино в Европейския съюз. Това по никакъв начин няма да попречи на развитието на европейския пазар на виното. Много от контрамерките, които бяха упоменати в двете опции, трябва да бъдат правилно оценени. Без значение кои мерки ще изберем, тези мерки биха могли да доведат до по-добро функциониране на общата организация на пазара на виното. Благодаря. President Шерис uh, сега е момента да се възползвам от възможността. Следващият го оратор, господин Дантан. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да поздравя авторите на доклада, в който са е направен подробен анализ на всички хипотези. От, е, няколко, от няколко седмици е, чуваме различни тълкувания на тази тема. С нощи по инициатива на Астрид Люлинг е, и на самият мен 350 души обсъдиха тези насаждания, министри, депутати от държавите членки и аз като докладчик по общата организация на пазара направих едно обобщаване на развитието на отрасъл. И отказаното от вас, и от изследваното от нас стана ясно, че а, управлението на лозаровинарския сектор, засаждането на лозата, произвеждане на грозде и на вино се вписва в една в цялостната стратегия за устойчиво развитие, за което всъщност ние ратуваме. От една, от една страна е, засадената лозя е препятствие пред ерозията и е, съответно помага за екологизирането на ландшафта. Същевременно обаче това е и начин да се запази културата, е, историческото наследство и да се създават пряко и непряко работни места. Обикновенно а, стопанствата се, се, нами, се намират в а, планински региони, където създават работни места. Т.е. това е един социален модел, който позволява преразпределението на благата в държавите членки. Има и едно економическо измерение, разбира се, чисто, чисто производството на вино, но и а, е, чрез насърчаване на туризма. Сега, що, що се отнася до производството на вино, имаме от, от една страна развитие на отделните територии и регион, региони, а, и постигане на много по-голямо качество, дори включително и в новоприсъединилите се през последните 10 години страни. А, този отрасъл създава едно голямо разнообразие и предоспрев представлява огромно богатство в общо европейски план. В момент, в който Европа губи е, дялове на, паз... на световните пазари, е, този сектор със своите 20 милиарда е, печалба позволява да присъстваме на световните пазари и да получаваме съответни приходи. Сега, не можем да запазим обаче системата такава каквато беше до сега, тъй като управлението на правата за, за насъждение а, се управлява, се а, основава на антиконкурентни правила. За това трябва да се а, преработи това правило, да се работи по посока на децентрализация и аз лично смятам да работя в тази посока. Благодаря ви. Следващият е, оратор Дагарсия. Обичате. Благодаря много, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на експертите за презентацията на правата за засяждане. Благодаря ви също за вчерашното, снощното заседание, на което домакин беше НП. Казва ни се, че трябва да премахнем тези права за засаждане. Но това не значи, че ни трябва външно регламентиране на този сектор. Трябва да помислим за това дали сектора ще може да се справи с загуби. Аз самата не съм съгласна. Не мисля, че съм съгласна с това премахване. Правата за засаждане се доказаха доста полезни по два начина. Първо дават възможност за планиране на самото производство, тъй като имаме един економически инструмент и търговски инструмент за, а, за винаро-лозарството като сектор – като бранш, който улеснява и а, е, фирмите, произвеждащи вино. И също така е един а, е, инструмент за промотиране на европейски вина. Например, специални марки, грецки вина, т.е. националното производство. Това е много полезен инструмент а, е, от две гледни точки, двете економически. Има хора, които казват, че спекулативност при цените и така нататък би могло да бъде свързано с... т.е. те са свързани с някакви спекулации, но смятам, че може да е ако направим економически анализ, може да оборим това, когато се увеличат европейските, европейския износ на вина, тогава е по-малка възможността за преговори. Аз затова не смятам, че това е спекулативен инструмент. Не са прави. За мен това е инструмент за регламентиране а, а, и то в областта на търговията с вина. На следващо място говорим за а, възможните последствия на краткосрачната либерализация. Аз мисля, че тук ще се, ще, по-скоро ще видим, ако това стане до 2015 година, ще видим някои негативни резултати. Релокация на а, отглеждането на лоза, а, лош ефект върху околната среда. Даже бих казала драматичен а, негативен въздействие, защото някои от най-бедните почви са именно най-добрите за лозарството. И ако искаме да, тези региони да престанат да а, са лозарски региони, тогава какво? Ние като че ли се опълчваме срещу използването на европейски пари, на европейски средства. Как е възможно това? А това може да доведе до екологическо бедствие. Ще възникнат и социални проблеми, проблеми свързани с а, безработица, економическо връщане назад в някои райони на Европа. Ние трябва да се погледнем в очите тези проблеми, особено в момент на економическа криза. И затова смятам, че трябва да продължим да управляваме тези права за, за, за засаждане, те трябва да са в ръцете на самите производители и те трябва да бъдат и арбитрите защото те са от изключително важно значение за устойчивото развитие, за ръста на економиката, полезни са за винарските компании, насърчават търсенето в един сектор. Европейския парламент винаги е защитавал тези права за засаждане, а сега като че ли ни очаква промяна, която ще се разгледа на съвета на министрите на замеделието. Много от министрите са на път да подкрепят тяхното премахване. Комисаря Чолос вече го каза в пленарна зала. Не знам комисията как ще постъпи, но ние нека бъдем по-големи оптимисти, защото тук не е важна економическата либерализация. По-важно е да се грижим за тези територии, за хората, които са заинтересованите лица по места, да подкрепим традициите на европейските региони. За това те са един важен стълб на замеделската политика, според мен. Благодаря. Господин Хаслинг. Благодаря, господин председател. Бих бил щастлив, ако комисията посочи позицията си по отношение на правата за засаждане. Изглежда комисията подкрепа, подкрепя идеята за либерализиране поради предимствата, до които то би довело. би трябвало да се запазят правата за засаждане в държавите членки, в които се произвежда вино. Не познавам нито един винар в Германия, който да подкрепя идеята за либерализиране. Така че наистина мисля, че бъркаме в това отношение. Ключовото изречение във вашето проучване беше, че ще има голям натиск върху пазара, ако се премахнат правата за засаждане. Хората, които от своя страна са подложени на този натиск, ще поискат помощи. Нещо, което се случи и в а, млечния сектор. Не трябва да се стига до свръхпроизводство производство и а, заплащане от страна на данакоплаците. Разбира се, селскостопанските производители трябва да намерят и други начини. Вярно е, че за винарите няма кой знае колко альтернативи и те не могат а, от днес а, за утре да променят производството си и вместо вино да започнат да произвеждат зеленчуци. Може би все още не смеем да наречем нещата с истинските им имена. По мое мнение, трябва да се стигне до регулиране на пазара, а не до неговото либерализиране. По мое мнение, това би представлявало напредък. Можем да приемем съвместна позиция, в която да предложим нова перспектива на европейските винари. По мое мнение, Европейската комисия трябва да преосмисли предложението си. Благодаря. Благодаря, господин Хознинг. Госпожа Клас. Благодаря, господин председател. Виждате колко трудно е да хвърлиш поглед в бъдещето и дали въобще можем да го направим. Тук много интересни неща бяха казани и много вълнуващи. В края на кращата ще се съглася, що се отнася до този документ, и неговите рискове. Ако се откажем, какво ще стане, ако се откажем от тези правила и цялата тези права на засаждане? Според мен е по-добре по добре да ги запазим. Възникват редица въпроси, отнасящи се до това, как сте стигнали до това заключение, тъй като либерализацията ще премести натиска, напрежението към производителите, към регионите, където се произвежда грозде. Това може да са големи региони, но може и да са по-малки. И то ще, става, ще стане една промяна в размерите на тези региони, да речем хълмисти региони, където традиционно се произвежда лозя и ако да речем ги пренасочим към равнинните места, така ли трябва да бъде? В светлината на това, което казахте, аз поставям доста въпроси и се питам, кой, а, а, кой насърчи всичко това? В, в Германия ние си имаме недвусмислен режим, при който лозарите си знаят какво да работят, какво да правят а, знаят какви са им правата за засаждане и могат да планират. Тоест тези въпроси са изчистени при нас и аз продължавам да се питам и ви питам вас, кой допринесе, кой състави а, това проучване, кой, кой а, участва в него и как точно ще стане самото изпълнение на на премахването на тази система. Как да, одобрим, как да променим съществуващото законодателство? Всъщност трябва да го променим. Ако искаме успех на цялата тази а, инициатива, трябва преди всичко да знаем как работи системата. И затова не мога да не съм малко разтревожена, защото ако се либерализира нали, ще има повече производство, но трябва да има контрамерки след това. Поне така е традиционното консервативно мислене. Кой да мисли за това? Или да се върнем към едни по-стари лоши времена, на когато имаше регламентиране на пазара и подобни мерки. Значи добре, е, трябва да внимаваме правилно да подходим към този въпрос и като оглеждам списъка мерки и контрамерки а, и либерализация, да е, има яс, очевиден риск. за ще възникне риска да се въведат тези контрамерки и след като до сега сме постигнали успех, защо да го правим? А комисията го признава. Аз съм съгласна с вас, що се от нас до, ще до вашите заключение, че най-добре е да, да задържим, да продължат да съществуват тези а, права за засаждане, пезета и да можем да се подготвим с повече аргументи в тяхна защита, така че и комисията да а, бъде убедена защото тя често като че ли игнорира мнението на съвета и на парламента. Това е нещо жизнено важно за целия лозаро-винарски сектор на Европа, за неговите региони. Това е една мащабна економическа дейност, затова моля, а, а, аз се надявам, че проучването ще помогне да комисията да види ясно нещата. Grazie professoressa Pomarici per la presentazione di questo studio che è stato abbastanza interessante. Penso... Благодаря за представенето на това проучване, което беше изключително интересно и което изведе на преден план някои въпроси и проблеми във връзка с управлението на правата за засаждане. Госпожа Клас, зададе въпрос, свързан с предвидените методи на управление. Да, всичко е относително. Има държави членки, които ограничават трансфера на правата от един регион в друг, докато други държави членки дават възможност за лесен подобен трансфер, като не въвеждат никакви ограничения. Тази разлика е съществена. Аз лично смятам, че трябва да помислим и върху този аспект. Колкото по-малка възможност даваме за трансфер на правата, то толкова по-голяма степен на защита ще осигурява и с системата. Системата обаче ще става по-гъвкава, ако предоставим възможност за трансфер на права от един регион в друг. можем да предвидим и още по-гъвкава система, като предвидим трансфер на права от една държава в друга. Обработваемата площ намалява ежегодно и колкото по-малко гъвкава е системата, толкова по-трудно е човек да се захване с подобна дейност. Трябва да се запитаме и следното. Дали по-голямата гъвкавост не би представлявала най-разумния подход вместо изоставяне на сега действащата система? Вие казахте, че пазара трябва да бъде прозрачен, много по-прозрачен, отколкото е днес. И тук е основният проблем този случай, разбира се, говоря за Италия. Правата за засаждане от юг на север в Италия се увеличават трикратно. Като парите от тези права за засаждане съвсем не отиват в джоба на селскостопанските производители – Системата за публични търгове и нейното въвеждане е интересна идея, която трябва да се доразвие. Защото напълно съм съгласен с вас, колкото по-гъвкава е системата, толкова по-прозрачен е и пазара. Ясно е, че ако прехвърляме правата за засаждане от едно село в друго, се нуждаем от прозрачна система. Но колкото повече се отдалечаваме, толкова по-малко прозрачна става и системата. Така че трябва да помислим и върху това. Благодаря сега госпожа Лулинг. Мерси, мерси. Благодаря, господин председател. С нощи бях много впечатлена от казаното от е, френския министр на селското стопанство. Той, господин Дантен, е, каза с няколко думи казаното от него, преразказа казаното от него относно състоянието здравословното състояние на лозаро-винарския сектор. Защо Европа, защо комисията с недоумислени мерки иска да дестабилизира нещо, което до тук е функци... функционирало добре? Достатъчно са отраслите, които имат нужда от допълнителни мерки поради лошо функциониране А защо да предприемаме сега а, абсолютно неоснователни мерки за либерализиране? Няма да преповторя казаното от преждеговорящите, но след като изслушах мнението на много експерти, на политици, изчетах много изследвания по проблема и е, считам, че е, трябва да посочиме някои от заключения. Така, тук е, комисията казва, че трябва да либерализираме или премахнаме правата за, насъд за, за засаждане, за да позволим на предприятията да се разширят. Но според изследванията двете неща не са свързани. От друга страна се казва, че, че правата са много скъпи. Но в крайна сметка Оказва се, че освен в някои изключения, тези цени не влияят на производителността на дадено на лозята. А виждаме, че примахването на правата в никакъв случай не са се отразили е, добре върху производството. Виждаме го в Чили, в Аржентина и в други страни, където има свръхпроизводство. е, виждаме също, че липсата на нормативна уредба а, правата в никакъв случай не е спомогнало за избягване, а, изкривен, изкрив, изкривяване на пазара. Така че а, те, тези нормативи не само са позволили развитието на а, лозарството и на лозите, но същевременно и економическото развитие и създаване на работни места в по-трудни региони. Така че, мисля, че трябва да се е, противопоставиме на премахването на тези права, като подкрепим това с съответните аргументи. Да, от друга страна обаче наистина има проблем с функционирането на целия механизъм за права, че няма достатъчна ефективност, че е, системата за трансфер също не е най- е, уместната, т.е. Ако искаме да запазиме тези права, нека все пак обърнем внимание на различните проблеми, за да могат наистина правата за засаждане да се превърнат в инструмент за регулиране на пазара, инструмент, от който ни е необходим. Мисля, че няма, няма никакъв смисъл да се опитваме да бъдем конкуренти на а, ефтиното вино, произвеждано от а, ново разрастващите се економики на световните пазари. Няма да успееме. Но докато има търсене за качествени вина, то ние сме, е, ние, ние сме там и, и ние присъстваме. В крайна сметка и нашите, из, нашия износ е много е, успешен. Мисля, че това трябва да бъде заключението. Да, искаме да запазиме правата за насъждание, но сме готови да преразгледаме всичко свързано с механизмите, ефективността, трансферите и така нататък. Мисля, че ако постъпим по този начин, ще можем да убедиме комисията, която, която е направила предложение без да е, аргументира, без, да, без то да почива на някакви сериозни аргументи. Така че смятам, че комисията трябва да оттегли предложението си и предполагам, че ще го направи, тъй като имаме горе-долу, имаме доста голямо мнозинство, трябват ни още 30 гласа, за да имаме квалифицирано мнозинство. Комисара Чолос очаква това мнозинство преди да ни подкрепи. Комисията вярно е а, има а, възможност и е у, о, онзи орган, който трябва да поеме, иници, да, да поеме инициативите, но ако тя не иска, ние можем да поемем инициативите. И прав е господин Дантен, че трябва да тя трябва да отстъпи пред този, това искане за либерализиране, а да се създаде е, да се създадат едни норми, които да отговарят на необходимостта и да не, да не тръгваме по път, чието, е, за който не знаеме какви ще бъдат е, економическите, социалните и екологични последици. В заключение, смятам, че ще постигнем споразумение тук в нашата комисия. По казаното от мен и господин Донтайн, благодаря ви. Thank you, Ms. Luling. Давам думата на... Благодаря, госпожо Арден. Госпожа Сардоне. Да, аз съм госпожа Сардоне. И така, благодаря за направените от вас коментари днес. Надявам се, че те ще ни помогнат, за да, да усъвършенстваме нашето проучване. Сега ще се съсредоточа върху някои от въпросите, които ми бяха отправени. Попитахте ни как сме стигнали до заключението, че либерализирането на правата за засаждане може да доведе до свръхпроизводство и увеличаване на терените за лозаровинарска дейност. Ние взехме предвид всички данни, които ни помогнаха да изчислим този риск от свръхпроизводство и разширяване на тези площи на световно ниво. Според първия модел, отчитаме, че ако няма контрол върху производството, И това е опит на държавите, които не са в ЕС. То в този случай селскостопанските производители реагират малко забавено, което от своя страна води до увеличаване на площите. Същевременно в другите зони, които проучихме, установяваме, че рентабилността на лозята в някои региони е по-значително. В някои случаи може да се стигне до увеличаване на производството, което от своя страна ще накара селскостопанските производители да се насочат към този тип дейност, който може да им позволи да бъдат конкурентоспособни с производителите от трети държави. Тоест, може да има селскостопански производители, които да се заинтересуват от отглеждането на нови сортове. И от тук изведохме и ние нашите заключения. При хипотезата от евентуално либерализиране на правата за засаждане, ние препоръчваме да се запазят сега съществуващите инструменти, които позволяват да се прилага минимален контрол върху лозаро винарските терени. Както вие казахте, може да има масивен трансфер на права от хълмисти към равнинни райони, в които райони може да се отглеждат други култури. Така че ние си помислихме, че това, което първоначално трябваше да бъде временен инструмент, но който постепенно се превърна в постоянен такъв, Та, помислихме си, че не бихме могли да реагираме с тази гъвкавост, която е необходима на сектора. Ако предложението за премахване на правата за засаждане доведе до преразглеждане на този инструмент, то аз считам, че тази възможност си заслужава да бъде обмислена. Във връзка с изменението на сега действащите правила с цел повишаване на прозрачността на правата за засаждане, всъщност тази идея идва от анализ, проведен посредством въпросник. Въпросник, който изпратихме на всички държави производителки. Имахме срещи в Испания, Унгария, Франция и други държави След тези срещи стигнахме до заключението, че в държавите системата функционира различно, в някои случаи тяжа неуспех. И това се дължи на факта, че имаме прозрачен пазар. Както и на ефтиния пазар на трансфер на права за засаждане. Обмена на права за засаждане не е единствения инструмент, който се използва за управление на производството. Разполагаме също така с междубраншовите организации и организациите на производителите – те също се намесват в процеса. Така че имаме няколко модела, които ни позволяват да изковем новаторски механизъм, който да отговаря по най-добрия начин на основните принципи на ОСП, като същевременно учита спецификата на лозаровинарския сектор. И един последен коментар, ако позволите. Анализирахме данните на FADN и стигнахме до заключението, че ще имаме последици върху цената на производството. Ако се развият стопанствата, се дава възможност за економия от мащаба и спад в цената на производството. Това обаче не е единствения фактор, който има отражение върху производствената цена. Със сигурност този фактор трябва да бъде отчетен, но той не е единствения. Имаме и альтернативни начини за постигане на по-низки цени на производството. Чисто и просто, вземайки предвид големината на стопанството, можем да придобием една първа представа, но не трябва да забравяме, че трябва да вземем предвид по-общия контекст. Надявам се, че отговорих на зададените ми въпроси и бих искала да ви благодаря още веднъж. Interesting presentation for answer to the questions. Uh, this is the next point, yeah? Yes. Yeah. Минаваме на следващата точка от дневния ред. Представане на Европейското иновационно партньорство. Като част от реформата на ОСП, където се подчертава, в която се подчертава иновацията – която е от е, жизнено важна необходимост за подготвяне на земеделския сектор за бъдещето. Е, комисията предлага да се лансира едно иновационно партньорство с цел постигане на продуктивно, рентабилно земеделие с ниски въглеводородни емисии, което ще обедина е, различни партньори включително и представители на научно-изследователските институти. Сътрудничеството и научно-изследователската дейност ще се радват на подкрепа. Сега ще дам думата на представителя на комисията, който ще представи Европейското партньорство за иновации. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Няма микрофон, да. В е, заставане, застанали лице с лице с увеличеното търсене на храни в а, е, е, европейски мащаб. Аз се радвам да ви представя съобщението на Европейското партньорство за иновации, съкретено ЕПАИ, в областта на постигане на устойчиво замеделие, прието от комисията на 29 февруари. Това съобщение трябва да се разглежда в контекста на стратегията, на Европейската стратегия 2020, 2020, тъй като то трябва да допринесе за целите на постигане на всеобхватна и устойчиво замеделие в, и преодоляване на економическата криза. Сега ще спомена предизвикателствата, на които ще обърнем внимание. Очаква се значим ръст на търсенето на храни, а именно 70, с 70% до 2050 година, според организацията на ОНЕ за попрехраната. Това ще означава, че трябва да има съответна реакция от сектора за селско стопанство. Най-големите производители на земеделски продукти ще играят огромна роля в това отношение. В миналото бе постигнато 20% увеличение на производителността всяко едно десетилетие. Но това едва ли ще бъде възможно за в бъдеще, като ако използваме старите съществуващите технологии често тези, този ръст на, за, на производителността беше тълкуван като свръхексплуатация на природните ресурси. Основното предизвикателство пред замеделието през идните десетилетия, ето защо, ще бъде да се произвежда повече с по-малко средства. Именно едно преместване на акцента. За да го постигнем, трябва да имаме научно-изследователска работа на всички нива. Обаче много експерти е, но в областта на иновациите в земеделието трябва да кажем, че съществува една пропаст между земеделските научно-изследователски дейности и консултантските фирми. И ето защо Европейското партньорство за иновации ще играе огромна роля за целите на увеличаване на производителността. То ще улесни обмена на информация между учените, стопанските, стопанските субекти, замеделците, производителите. Ще прокара нови иновативни подходи при една по-голяма скорост, ще се получи обратна връзка за тях от практикуващите към научно-изследователската колегия. И ще се споделят полките и до най-добрите практики. Тази, това партньорство ще бъде катализатор между отделните инструменти и структури, без да ги повтаря и да бъде да се получи дублиране. Ще подкрепи всички новаторски стремежи в европейски мащаб и ще бъде част от най-важните европейски политики. тези, които ще бъдат играчи в тази европейско, европейско партньорство за иновации, ще работят за активизиране на експлуатационни екипи, които да разработват и тестуват иновационни решения. Ключовите мерки, които ще се вземат, са прехвърляне на знания, инвестиции в физически активи, развитие и сътрудничество между стопанските субекти. От своя страна, политиката на научно-изследователска и инновационна дейност ще предостави научната база и ще я приближи до а, производителите. Ще се разработват пилотни проекти, кластери, ще се създадат трансгранични кластери, ще се бъде оказана всяческа подкрепа на иновативни центрове, които ще съществуват. Тези политики ще бъдат под, взаимно подкрепящи се с тези действия ще се прилагат по-лесно всички политики за развитие в глобален мащаб. А научно-следователската работа ще отиде още по-далеч, като ще съфинансира иновативни мерки пак на трансграничен или общоевропейски мащаб. За да се подобри общуването между всички играчи и да се а, обединят усилията на науката и практиката, Комисията предлага да се изгради една иновативна мрежа. Тази мрежа ще бъде ключов елемент на партньорството. Тя ще насърчи създаването на оперативни групи, ще подкрепи работата а, по, на партньорството посредством семинари, бази данни и консултации консултантски услуги. Също така ще гарантира ефективно взаимодействие между всички заинтересовани лица в селскостопанския сектор и научната област. Партньорството за иновации ще се ръководи от един борд на високо ниво или съвет, без той да бъде твърде многоброен, за да се гарантира ефективност на работата. Този организационен съвет или комитет или борд – ще даде ход на процесите, ще очертава стратегическите планове за изпълнение на задачите. Партньорството за иновации ще разчита на съществуващи структури. Съдържанието и приоритетите на партньорството – ще са се ще се развиват по един гъвкав и прозрачен начин и ще включват такива цели като повишаване на производителността на земеделските продукти, екологично отношение към източниците, сигурност на продоволствията. В заключение ще кажа, че комисията е убедена, че ЕПИ в областта на земеделието е, има много голям потенциал да допринесе за интелигентно устойчив, интелигентен, устойчив и всевключващ ръст в рамките на стратегията 2020 година и ще иска подкрепата и активното участие на Европейския парламент, на държавите, членки и на заинтересовани лица. За, за претворяването в действие на този важен инструмент. И се обръща към Европейския парламент да прегърне лансирането на това партньорство. В това отношение комисията си дава сметка за това, че такава една подкрепа ще вземе предвид и предложението на комисията за реформата на ОСП, която включва също и препратки към Европейско партньорство за иновации. Като следваща стъпка комисията възнамерява да създаде мрежа от региони, да създаде организационен комитет на високо ниво, който ще разработи стратегически план. Комисията разсъждава в момента върху състава на такъв един съвет или борт и в последствие ще информира парламента относно своите решения. Благодаря. you, Mr. Pleva, for your presentation. Now we start short debate. Uh, the... Сега ще почнем, ще организираме едно кратко обсъждане. Давам думата на първия оратор. Благодаря. Благодаря за това представяне на партньорството за иновации – мисля, че няма нищо по-ценно от това да има обмен на а, научни постижения и а, на използването им в практиката, защото много често а, научните постижения си остават чиста теория, а много по-важно те да намерят приложение в селското стопанство. Затова смятам, че за бъдеще ще можем да постигнем повече с по-малко средства. За, за съжаление, научните изследователи и хората на, на практик, на, които работят по места, на, практически нямат винаги един и същи речник и не се разбират, но ще постигнем най-вероятно напредък в тази област. Следващият оратор. А, благодаря ви за това изказване, но бих искал да го прочита в писмен вид, за да разбера какво точно се предлага. Всичко това ми се струва малко теоретично, а на, а на, а на практика ще можем ли да обединиме всички. А, а, елементи. Някой може да спомене тук а, генното инженерство, а, но аз мисля, че а, е, би, би, би могло, това би могло, тези постижения, тези иновации биха могли да имат приложение в екологизирането на селското степенство. Е, каз, някой спомена, че ФАО бил, била наложила производство на 70% повече продукти. ФАО никога не е казала подобно, бе решавала подобно нещо. ФАО е казала само, че ако продължаваме така, в бъдеще ще са необходими 70% повече продукти. А нашата цел е да, да произвеждаме устойчиво, да произвеждаме повече, но това още не значи, че трябва да почнем да произвеждаме веднага повече. Системата не е в състояние да го направи, поне за сега. Благодаря, господин Хауслин. Госпожа Гинес. Благодаря, господин председател. Очаквах а, да чуя вашата идея. Защото ние тук не откриваме топлата вода. В различните държави членки имаме системи за изследвания. Не съм сигурна, че този модел може да послужи, може и да може, но просто се страхувам, че модел е прекалено академичен. Така че струва ми се, че ние бихме могли да подкрепиме а, замисъла, обаче не знам как ще стане това. Не сме говорили за средства, бюджет, а същевременно не разполагаме с много ограничен опит в областта на партньорството по иновациите. Може би комисията ще каже нещо повече по това и като че ли не можем да извлечем достатъчно полки. Аз наистина смятам, че подобно партньорство би било полезно, но и не съм сигурна как ще стане това. Ще подкрепиме подобно начинание, но все още има много много трудности за привеждане на научните постижения в практиката, ние се нуждаем от тях. на теория да, но на практика искам просто да ми се обясни как ще стане. Би било полезно за всички нас. Благодаря. Няма повече желащи да вземат думата. Давам думата обратно на комисията. Thank you very much for да, под коментари и предложения приветствах още когато се изказах и въобще цялата идея в представането на това съобщение е такава. И бих казал, че дори в самото заглавие на съобщението използваме думата устойчивост, не само производителност. Тоест важно е да се каже, че целта е не само да се повиши производителността, на селскостопанските продукти, но и това увеличение да бъде устойчиво. Изцяло съм съгласен, че цифрите, които цитирах като потенциален ръст от 70% на търсене на храни, е като една хипотеза но дори 70% да е неточната цифра, ние наблюдаваме дори днес вече едно повишено търсене на храни в глобален мащаб. И за това е много важно да говорим за устойчивост като една от целите на нашия подход. В този контекст също така органи... да био продуктите. Качествените биопродукти ще бъдат много важни и ще, включ, ще бъдат включени в този нов инструмент. По отношение на бюджета, няма нужда да и отделяме специален бюджет за тази инициатива, тъй като тя е насочена най-вече към по един подход отдолу нагоре. Целта е да създаде една връзка, интерфейс между изследователските кадри, съветници, консултанти и заинтересованите лица, неправителствени организации и самите земеделски производители. Първо, за да, бъд, да имаме трансфер на знания към тях и на второ място да гарантираме обратна връзка от а, самите производители към а, научните кадри. Това е основната цел на нашата идея. Бюджета, разбира се, ще бъде от е, проекти за световно развитие и ще се използва от тези оперативни групи, които възнамеряваме да бъдат създадени в контекста на тази нова инициатива от е, долу нагоре. същия контекст ще кажа, че това не е академично упражнение, защото ние не поставяме ударението върху нова изследователски дейности, а по-скоро съществуващи знания с цел да се помогне за участието на всички заинтересовани лица. И научните кадри, и съмеделските стопани. Така че не става дума за някакъв нов академичен подход в някаква дадена технология. Е, разбира се, ще има възможност тези uh, World Development Programs или програми за глобално развитие да uh, бъдат използвани за инвестиране в uh, някои нови проекти. Подходът не е академичен, защото ние искаме да го направим възможно най-гъвкав и да привлечем всички партньори, включително и парламента, да ни помогнат да стартираме тази идея. И ето защо този организационен съвет се предлага да бъде създаден с цел да разработи общите, най-общите идеи на това начинание. Благодаря, каза оратора. Благодаря, господин Плева. Минаваме към следващата точка на дневния ред. Точка 17. Назначаване на докладчици. Не, за днес нямаме такива решения относно това. Следващата Следващото ни заседание ще се проведе на 27 март в 15 часа, вторник, в Брюксел, 27 март, повтаря водещият. Благодаря. Завършихме днешната си работа и днешното заседание. Благодаря на всички. Закривам заседанието на Комисията по замеделие.